Колеги, ако обичате, заемете местата си. След натоварените дни с изслушвания на кандидат-комисарите, връщаме се към обичайната си дейност. А, да смятам ли, че дневният ред е прият? Благодаря. Минаваме към съобщенията на председателя. А, от решенията на координаторите. Първо, координаторите приемат предложението да се изслушат кандидатите за, пред, за председател на ЕФРА чрез неформално изслушване, а също така и неформално изслушване. Съгласни сме с с искането на АЛДЕ за спазване на баланса между половете, между мъже и жени. И искам официално да се обърна към комисията с като съобща, че от нас се иска кратка, кратък списък, а не едно единствено име. След това решението на комисията за рамките на международните институционни органи приемаме заглавието и да продължим нататък с искане за разрешение. Заглавието е доклад за ролята на комисията в рамките на международните финансови, е, регулаторни и финансови институции и органи. Трето, секретариатите, координаторите поискаха от секретарията да изпрати спешно писмо до председателя на комисията Юнкер, е, като е, искал разяснение за отношенията между е, комисиите и заместник-председателите по отношение на екоотговорността. Също така беше решено да се подготви второ писмо, отправено по този въпрос до председателят на комисията Юнкер. Имахме заседание по електронният комисия, така наречената Е-комисия. Целта на програмата е улесняването на разпространяването на документите, информациите, като се намали използването на хартия. Програмата Електронна комисия е специално е разработила интернет страница, на която ще бъде качена цялата информация, включително и разглеждането на делегираните актове и мерките за прилагане и всички мерки, които са свързани с тези мерки, ще могат да се намерят на тази страция кратко представяне на инструментите ще бъде представено на заседание на комисията в близко бъдеще. Искам също така да ви осведомя, че започваме а, триалогът. Първият триалог по директивата срещу изпирането на пари е, а, на, се, състоя на 9 октомври в четвъртък. беше, бяха обсъдени следните теми. Защита на данните, преглед на прилагането на мерките за, срещу изпиране на пари и различните юрисдикции. Следващата заседание на триалога ще бъде на 4 ноември, във вторник, от 3 след обед. Утре ще продължим работата си по альтернативните инвестиционни фондове. На първия триалог политическите групи вече са назначили своите докладчици, както следва Елена Масур за НП, социалната НП. Това са имената на докладчиците в сянка. От а, Европа за свобода и демокрация не сме получили още предложение. Е, сроковете е за първата седмица на, на а, ноември до 9 декември. По работната група, по Банковия съюз, се съгласихме, че тя ще поеме работата на бившата група ССМ. Работната група ще има 15 члена и а, ще бъде съставена съгласно правилата на ДОНТ. казах, 15 члена ще има работната група и ще бъдете е, в писмен, писмено уведомени за нейната работа. Тя ще се занимае също така с е, разглеждане на делегираните актове и мерките за прилагане. Е, е също и работата на Е-комисията във връзка с делегираните актове. Сега трябва да одобрим проекто графикът за заседанията през 2015 година. Ще видите проекто графика в папките ви. Е той. Може ли да смятаме, че проектографикът е прият? Да, благодаря ви. И в такъв случай можем да преминем към четвърта точка от нашия дневен ред, а именно доклад, доклад по процедура за консултация за събиране на статистическа информация от Европейската Централна банка. Вашия председател е докладчик по този въпрос, така че мога направо да започна с представянето на този доклад. Ще кажа, че приемам препоръките на ЕЦБ за регламент 2533 от 98 относно събирането на статистическа информация в рамките на надзора на кредитните институции. както знаете, банката трябва да изпълнява своите надзорни функции съгласно регламента, прият на 4 ноември тази година и във връзка с това ЕЦБ предлага следните изменения. Първо, правото на ЕЦБ да използва статистическа информация в рамките на пруденциалният надзор, за да може да се намали тежестите по докладването и данните се събират само един път. Второ, мерките за предаване на статистическа информация между централните банки за нуждите на пруденциалният надзор ще бъде под контрола на ЕЦБ. Второ, обема на поверителна статистическа информация от ЕЦБ към властите на страните членки, които отговарят за надзора на финансовите институции е, в връзка с осигуряване на стабилността на финансовата система. И също така в рамките на Европейският механизъм за стабилност. Това е процедура консултация, както вече споменах. Ние предлагаме да подкрепим предложенията на ЕЦБ и предлагаме две важни изменения. Първото е незначително по същество техническо изменение да се ограничат новите правомощия за предаване на поверителни данни, които са необходими е, за надзорните функции на ЕЦБ. Значи те да бъдат само за ЕЦБ, е но не и за Европейската система на централните банки, ЕСЦБ, е която получава нови правомощи. И второ, това е по-съществено, да се балансира предаването на поверителни данни до другите власти като се изисква получаващите органи да вземат всички необходими регулаторни, административни, технически, организационни мерки, за да може да осигурят физическото и логическо осигуряване на защита на информацията, която те са получили. Това изискване вече е заложено в, в изискването от 2009 година към членовете на ЕЦБ, които получават поверителна статистическа информация. Тоест, ние искаме просто това а, а, решение, което вече съществува в регламента, а, като общо изискване към изискване, като общо изискване към ЕЦБ да бъде изпълнявано. Мога да добавя също така, че има е, е, е, по, по а, мнението на а, а, на членовете на тази комисия, Европейският механизъм за стабилност също трябва да има право да получава подобна поверителна информация. А, това, разбира се, е разумно, но като се има специфичния характер на Европейският механизъм за стабилност, трябва да се помисли по този въпрос. А, и аз като а, докладчик ще се занимая пряко с този въпрос. Искам също така да информирам комисията, че Коцегоре получи становището на комисията, становище, което бе в същата насока, като това, което е, ние решихме за защита на поверителната информация. Комисията не е представила конкретни изменения. но нейните съображения могат да надхвърлят това, което, което докладчикът смята, че е необходимо за изясняване на изискванията към поверителната информация. Би трябвало да обсъдим с Европейската комисия и съответната генерална дирекция как възнамеряват да действат по този въпрос. Това са основите насоки на доклада. Сега съм готов да дам думата на докладчиците в Сянка. Буркапас е първият, който ще говори по този въпрос. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък, понеже подкрепям изцяло предложенията на нашия председател, който в случая е и докладчик по отношение на поверителността на информацията. Само, че искам да изразя резерви по отношение на оп обхвата, евентуалния обхват на претенциите на ЕЦБ да събира статистически данни. Трябва да има пропорционалност, която, което е много важна тема. Това е тема не само свързана с други законопроекти, които сме обсъждали през последните години, но и тук. Тук е много важно да се спазва пропорционалността, защото в крайна сметка трябва да се гарантира, че задължението за докладване, особено за малките и средни предприятия, да не бъде прекалено и трябва да, уси, да предотвратим размножаването на задължението за докладване, смисъл да няма повече от един канал. Това е важен въпрос. Но иначе по принцип подкрепям изцяло казаното от нашия председател. Благодаря. Thank you. Next. Благодаря. А сега от името на ЕКАРЕ, докладчика в сянка и, и също така искам да поздравя нашия заместник председател, назначен за финансов министр на Белгия. Имаме сме един комисар, сега е финансов министр. В предишния мандат имахме външен министр и финансов министр, съответно на Испания и Малта. Пожелавам успех на нашия заместник председател в новата му функция. Господин Вакова Берг. А Кей е, сега има думата. Благодаря. В никакъв случай не мога да а, се меря с новият финансов министр на а, Белгия. А, но работата е, не, не е трудна, защото напълно сме съгласни с това, което докладчикът предлага то ще е в, в полза и на малките фирми, за да може да се дава само един комплект данни на регулаторите. И също това се отнася и до единият механизм, надзорен механизъм на ЕЦБ. Смятаме, че това е необходима крачка. Напълно подкрепяме направените предложения. Благодаря. А сега от името на АЛДЕ Корабан Нюенхойзен. Благодаря, господин председател. Ние от Ауди, също сме съгласни с направените предложения. Съгласни сме с предложението за изменение. Само малък въпрос към второто изменение. Едно разяснение искам. В едно от последните изречения се казва, значи, сега се вземат, да се вземат необходимите мерки трябва да се осигури физическото и логическо, физическата и логическа защита на поверителната информация. Какво имате предвид под логическа защита на поверителната информация? Thank you. Благодаря. Ще, отговор, ще отговоря, а, а, когато приключим а, изказването на ще се сянка. Сега Марица Маче от ГУЕ. Тя не е тук. Има ли някой друг от ГУЕ, който иска да се изкаже по този въпрос? Не, в такъв случай давам думата на представителя на Зелените. Господин Гъгъл, за жалост, не е тук, така че ние няма да вземем думата в момента. Благодаря. Е, Европа за свобода и демокрация. Не мисля, че имаме нещо съществено да кажем, затова ще отцепя думата на следващият. Окей. Okay. Добре. Ако няма други желаящи да се изкажат по този въпрос, може да приключим дебатът. Благодаря на докладчиците в Сянка за техният принос. А, разбирам а, въпросът за субсидиарността, който спомена господин Барс, и необходимите изменения във връзка с това, във връзка с питането на за сянката от АЛДЕ. Взели сме дефиницията от член 8а от е, регламента, който предлагаме да бъде изменен. За да може да гарантираме, че има същото е, равнище на защита, както се предвижда до сега в регламента. Благодаря. Може да приключим по този въпрос. Сроковете са за изменение 17 октомври на обед. Измененията ще бъдат разгледани на 3-4 ноември, гласуване на 11 ноември и на 2 декември, вероятно, гласуване в пленарна зала, а, но това трябва да бъде потвърдено. Сега, пета точка, е, втори доклад в рамките на процедура консултация за правомощията на Европейската централна банка да налага санкции. Това е важен въпрос. Новият български финансов министр е докладчик. И затова ще попитам групата на ЕКР дали вече сте намерили негов заместник. Благодаря, господин председател. Моля да ми простите, защото не съм запозната в дълбочина с това досие, но ще се опитам да навляза в тематиката и да ви представя доклада. И до следващия път, когато разглеждаме изменения, ще бъда запозната с всички подробности. Това, което ще ви представя, са резултатите в доклада, така както са изготвени от тогавашния докладчик Йоан Ван Овертфелд и беше представен на заседанието на Еврогрупата. Все още той продължава да се занимава с тези въпроси в друга функция, така че му пожелаваме успех за в бъдеще и ще се запознае с тези въпроси и от другата страна. И така, на 4 ноември 2013 година, след като комисията предложи установяването на единен механизъм за мониторинг, в сила влезе Европейския механизъм за стабилност и той е напълно оперативен от ноември тази година. Имайки предвид, че регламента разширява обхвата за налагане на санкции е необходимо да се актуализират регламентите и разпоредбите на съвета. Ето защо ние сме съгласни с препоръките на ЕЦБ и имаме някои допълнителни препоръки към парламента, за да се допринесе за една по-стабилна и последователна рамка. Господин Овертфелд предлага три основни изменения. На първо място, съгласно с регламента за механизма за стабилност и на базата на докладите до ЕЦБ и с оглед разширяване на обхвата на взимането на решение, ЕЦБ като цяло трябва да публикува решенията си за налагане на санкции за предприятия, както за нарушенията, които нарушават европейското законодателство, така и тези, които са в противовес на решенията, както в надзорния, така и в ненадзорния сектор, независимо от какво естество са тези решения. И основният аспект е осигуряване на прозрачност публикуването на подобни решения, когато това не е подходящо или когато решенията нарушават стабилността на финансовите пазари или са непропорционални, докладчикът предоставя решението на ЕЦБ за публикуване на тези решения. За такива случаи трябва да има възможност Европейския парламент да играе роля и бюрото на тази комисия да провежда дискусии с ЕЦБ по такива решения. Освен това се предлага и процедура за оповестяване и декласифициране на информацията и разпространението на информацията след конкретен срок. Той предлага 3 години, а също така и последващи задължения на ЕЦБ да оправдае, обоснове отклонявания от установените правила. На второ място настояваме за яснота кой в крайна сметка е отговорен да завежда производство по нарушение. Това е посочено в доклада с оглед на задълженията съгласно общите правила в член 1.8 в регламента за ЕЦБ. И на трето място докладчикът предлага промяна на срока за административни наказания. Решението за налагане на административни наказания по случай на нарушение 5 години след нарушението, но разглеждайки някои от случаите до днес, може би това ще предизвика проблеми в някои по-сложни ситуации, защото понякога е необходим доста дълъг период от време преди налагане на наказанието. Ето защо предлагаме срокът да започне от датата на взимане на решение, да започне процедурата за налагане на наказание, а не от датата на самото нарушение и за да се вземат предвид по-дългите срокове, предвид промяната в наложения срок за налагане наказания, се предлага определянето на този срок да бъде не 5, а 3 години. Също така се предлага кои видове действия от ЕЦБ трябва да позволяват нарушаване на този срок, без това да има някакви съществени последици. Представих ви доклада, така както е изготвен от тогавашния докладчик господин Овертфелд и е, с внимание ще изслушам коментарите на докладчика в е, сянка и ще е, ги отразя в хода на работата. Благодаря. Thank you. Благодаря. Нека да изслушаме докладчиците в сянка от НП Маркос Фебел. Благодаря много. Много съжалявам, разбира се, че така изпуснахме докладчика, от друга страна пък му се пада единствената възможност в съвета да наложи тези неща, които е предложил тук, защото имаме процедура на консултация, в крайна сметка това ще е акт на съвета. И съвета не е длъжен да се съобразява с нашите бележки. Това по процедурата. Мисля, че в доклада има редица разумни неща. Що се отнася до сроковете, няма да се впускам в подробности, но наистина има много мъдри предложения, защото а, ако дадено нарушение бъде открито прекалено късно, има опасност от изтичане на срока на давност. В това отношение е много разумно предложението на докладчика и дано то да се наложи в съвета, доколкото чувам натам вървят нещата. Тук откровенно ще ви кажа, че като председателство на нашата комисия сме така активни участници в работата на съвета. Съжалявам сега, че нашия колега вече не е в бюрото на нашата комисия и няма да има такъв силен глас в съвета, това в рамките на шегата. Но това, което ме вълнува, е, че националните органи отговарят за осъществяването на санкциите но техният мандат е свързан с одобрение на Европейската централна банка. Така че трябва добре да разгледаме въпроса за това а, дали наистина правилно биват администрирани, така да се каже, наложените от ЕЦБ а, санкции. И другото, което ме тревожи, е въпросът за а, прозрачността. Докладчикът предлага правила за посраж, прозрачност. Имам чувството, че сега в новото си качество ще бъде малко по-здържан в това отношение. Ние също трябва да внимаваме да не се стигне до прекалено ранно публикуване на решения на ЕЦБ, защото обикновено такива санкции. А, се подлагат на обжалване в повечето случаи. Така че темата за задължението за оповестяване трябва да се обсъди още веднъж, така че да намерим някакъв разумен компромис между това, което предлага ЕЦБ и това, което предлага. Е, а нашия докладчик предлага според мен нещо много крайно. Според мен има някакъв среден компромисен път. Все пак не бива да допускаме двойна наказуемост, само поради това, че поради преждевременна публикация се накаже участник в пазара, за който в последствие по съдебен ред се оказва, че нарушението не съществува. За това смятам, че трябва да намерим компромис. Та иначе смятам, че докладът е отлична база, а, а, с която можем да работим по-нататък. Благодаря. Thank you. Next speak. Благодаря. Костас Маврида за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Бихме искали да поздравим докладчика за отличната работа, също така и за новия, новата му функция. Имаме два коментара. На първо място, един коментар, който вече чухме от колегата от НП, а именно във връзка с изменение 3А. Според нас, изменение 3А не отговаря на регламента на съвета 1024 и по-конкретно член 9 от регламента. Там много ясно се посочват какви са правомощията за надзорна дейност. Там ясно се посочва, че тези правомощия са на ЕЦБ и няма как тези правомощия да се прехвърлят на национални органи. Вторият ни коментар, не, не че не сме съгласни, а просто искаме да изразим една тревога. Става въпрос нека да разгледаме шестото изменение в текста. Начина по който някой може да даде а, съдържание и да разтълкува нарушаване на стабилността на финансовите пазари, така че това да бъде диспропорционално. Нека да разгледаме стабилността на финансовите пазари. Нашето притеснение е дали, когато става въпрос за ситуацията на практика, реалното положение, дали това отклоняване може да бъде против банковите институции, по-малките и да бъде в полза на по-големите, имайки предвид размития характер на това понятие. И това е нашето притеснение, което искаме да изложим. Това е. Председателя, благодаря. От Алде Кора. Благодаря, господин председател. От името на Алде аз също бих искала да ви помоля да изпратите послание на господин Ван Онвефелт като нов министр на финансите на Белгия и нашите поздравления за това. По доклада. Съгласни сме с докладчика в Сянка. Нашите колеги са намерили някои интелигентни решения тук, но така или иначе остават някои въпроси. По отношение на административните наказания имаме предложение да се оповестяват напълно тази информация след срок от 3 години и същото въжи за сроковете за административните наказания. Бихме искали да има по подробна обосновка за този срок. Защо три години? Може ли да получи малко повече информация за това? и също така предложение за последващото задължение на ЕЦБ да обоснове отклонения от правилата. Нашият въпрос е кога и как ще стане това, по какъв начин ще се направи и ще се предостави тази обосновка сроковете за административните наказания. Докладчикът предлага този срок от 5 години и започва от датата на взимане на решение за започване на, на нарушението, а не на, от датата на самото нарушение. Може би докладчикът или следващия докладчик може да поясни защо е избран този срок а не срока, който беше представен в първоначалното предложение. Това въжи и за последното предложение за намаляване на срока от 5 на 3 години. Така че да се вземат предвид по-дългите срокове, които са необходими. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря. От кое? Не, няма да има изказвания. От зелените Морис Калкато. Благодаря. Имаме няколко технически коментара, които отговарят до известна степен на колегите, но с друга цел. И така, приветстваме предложението да се удължи срока поради сложността на случаите. По изменение 5 и 6 докладчикът посочва, че по-сложните случаи отнемат по-дълго време и е, с оглед на надзора. Съгласни сме с това, но може би текста не е много добре оформен. Ето защо предлагаме да се промени срока от една година на три години и да се премахне срока на давност с 5 години и да се направи редакция в тази насока. В изменения 1 и 3 докладчикът въвежда възможността за забавяне на публикуване на информацията за санкциите, но предложения текст по член 1а, алинея 3, там се посочва, че въжи съответни, въжат съответните закони. Не смятаме, че това ще се прилага за а, Европейския механизъм за стабилност. Тук предлагаме периода за давност от една година след установяване на наказанието до 5 години след установяване на наказанието. Предлагаме за дневните дневните наказания да се променят така, че те да бъдат в съответствие с останалите наказания и санкции, които се, наказва, които се налагат. И задължението за публикуване на информацията съгласно вече съществуващите разпоредби в общо европейското законодателство. Благодаря. Председателя, благодаря от групата на Европа за свобода и демокрация. Да, господин председател, благодаря. Разгледахме документите и коментарите и забелязахме, че тук ни притесняват сроковете, които са предложени. В... Ние използваме една фраза, че правосъдието, което се прилага с закъснение, реално не е правосъдие и именно това ни притеснява и тук. Защото преди да се вземат решенията за ЕЦБ и налагането на, на санкции, може да има забавяне до 3 години преди да се разбере какво е конкретното решение или каква е санкцията имайки предвид обосновката, която се дава тук, тогава може би в пазара е проблема или пък има въпроси и ситуации, които ЕЦБ иска да предотврати на пазара. А всъщност нещата са точно обратното защото много често в тези, инвес... тези фондове има инвестиции, които се получават от цял свят. И най-лошото нещо, което може да се, посуч... да се получи, е, че не може да се разбере каква ще бъде санкцията, която ще се налага на институцията. И това ще създаде проблеми и тревоги в пазара. Ще има хора, които ще кажат, нещата ще се влушат. Опасността, която се създава, ако няма незабавно публикуване на резултатите, е, че ще има отлив от тази институция и това, което ще се създаде е наистина масов отлив от пазара. Това се наблюдава в много случаи в Съединените щати, тук и в глобален мащаб. Ето защо наистина, ако се налагат такива санкции чрез ЕЦБ, трябва да се установи един прагматичен подход така че тези решения и тази информация да бъде обществено достояние най-бързо. На второ място по четвърто изменение. Не, извинявайте, поправя се оратора по 3А за националните правомощия и компетенции и на налагането на административни решения. Тук сега се посочва, че само ако ЕЦБ счита, че е необходимо да се наложи такава процедура, тук смятаме, че този подход е погрешен, защото или има положение, в което ЕЦБ решава да разследва и да лажи санкция, или ситуацията е на местния регулаторен орган разследва и налага санкция. Но е трудно да имаме и двете защото в противен случай ще се създаде объркване в самите институции, регулаторните органи и мисля, че тази разпоредба трябва да бъде преразгледана и преработена. И в тази връзка вторият ми коментар е, връщайки се на първия коментар, дали трябва да има забавяне в налаганите санкции или не. Проблемът е, че след като информацията не е представена на пазара или регулатор регулаторният орган не е взел а, решение, изтичането на информация може да доведе проблеми с а, прилагането на директивата с злоупотреба на данните. По този начин хората ще имат а, контрол, използвайки финансови инструменти, но не на финансовия пазар. И по този начин наистина се създават а, предпоставки за нарушаване на директивата за злоупотреба с поверителна информация. По този начин ще има наистина трагични отлични резултати в целия финансов сектор и финансовия пазар. Благодаря. Thank you. Председателя, благодаря. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Имаме малко време. Гласуването е в 4.45, но ако нямате коментари, ще дам думата отново на Кей. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за предоставените коментари. Отбелязах си подробно вашите коментари и ще бъда в състояние да отговоря по-подробно на тях, когато се запозная с досието. Разбира се, разглеждали сме всички тези аспекти подробно, получили сме съвети, информация дали има някакъв конфликт и дали има съвместимост. Доколкото знам, те са съвместими. И може би трябва да поясня на докладчика в сянка защо на базата на информацията, която сме получили, смятаме, че това, което е направено като изменение, най- по-конкретно 3А отговаря на това, което се изисква от ЕЦБ. Може би трябва да се редактира текста, така че да бъде по-ясно, че се избягват конфликти. Именно това е причината, поради която е включен този текст. Отбелязах си всичко а, в тази връзка. Начина по който се опитваме да се борим с нарушенията е да се уверим, че не изтича давността преди предприемане на конкретни действия. И имайки предвид това, което прочетох през последните дни и това, което а, успях да установя е, че предложенията на колегите са много удачни в тази връзка, да не изтича давността преди установяване на самото нарушение. Можем да разгледаме конкретните срокове, колко години, така че да има съпоставимост, да има последователност. Но мисля, че докладчика има основателни причини за предлагане конкретно на тези срокове. Аз ще се запозная допълнително. И въпреки, че той е зет с Еврогрупата и по време на съвет Екофин днес и утре, ще мога да се консултирам с него. Ще анализираме коментарите, ще се свържем с докладчика в Сянка и надявам се, че ще можем да изготвим компромисен текст, така че да се придвижим в работата си възможно най-бързо. Благодаря. Председателя, срокът е 17 октомври на обяд за изменения. Разискванията ще бъдат на 3 или 4 ноември. Ще се гласува на 11 ноември и в пленарно заседание на 2 ноември. Отново поздравления за нашия колега за новата му функция и ми, мисля, че можем да направим една пауза от 30 минути. Колеги, да започваме. Заемете местата си, ако обичате. Започваме с гласуването. Първо ще направим проба. Гласувайте, моля, за пробно гласуване. Some seven colleagues are not voting. Има седем, осем души, които не, гласу, не са гласували. Can everybody vote? Гласувайте, ако обичате. Прекратете гласуването. Добре, можем да започваме. Гласуваме доклада на Филип Дебакер за Европейския семестър за координация на економическите политики, изпълнение на приоритетите за 2014 година. Започваме с компромисно предложение А. За, против, приема се. Компромис А1 за, против, приема се. Изменение 59 за, против, отхвърля се. 60-то изменение за, против, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, Приема се компромис С за, против. Мисля, че трябва да проверим. Гласуваме с картите по компромис С. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменение 66 за, против. Мисля, че трябва пак да проверим по 66-то изменение. Гласувайте, моля. Още двама имат, които не са гласували. Един остана не гласувал. Още един има не гласувал. Прекратете гласуването. 66-то изменение се отхвърля. 72 за. Против. И тук трябва да проверим. 72 гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 70-то. За. Против. Същото мнозинство. А, отхвърля се. 75-то. За. Против. И тук а, се отхвърля по същия начин. 67 за, против. Не, нека, нека проверим. 67 гласувайте, моля. Прекратете. 67 е отхвърлено. 71 за, против, отхвърля се. 73 за, против. Ще проверим. Гласувайте, моля, по 73-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 78 е оттеглено. 68 е оттеглено, 74 за, против, приема се. Стигаме до компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 81 изменение за, против, Електронна проверка по 81. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. С два гласа. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 91. We have Ninety one за. Против. Проверка. Гласуваме по 91. Още четири има не гласували. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Прекратете гласуването по 91-во изменение. И резултатът е, приема се. 93-то за, против, Приема се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се. 99-то изменение за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Гласувайте, моля. По 99-то гласувайте, моля. Прекратете. Отхвърля се. 102 за. Против. Проверка по 102. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис Ж. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Х. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис И. За. Против въздържали се, приема се. 115 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Йод за, против, въздържали се, приема се. 125 изменение за, против, въздържали се, приема се компромис К с устно изменение от социалистите. Първо гласуваме по устното изменение. Има възражение. В такъв случай веднага гласуваме компромис К за, против. Ще трябва да проверим. Гласуваме електронно по компромис, за компромис К. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Компромисът се приема с мнозинство от един глас. Компромис К1 с добавка, предложена от докладчика. за не беше ясна формулировката на добавката, но против приема се компромис Л за против въздържали се приема се компромис Л1 за против въздържали се приема се Л2 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме гласуването по, за L2. Гласувайте, моля. Ясно мнозинство, моля ви, не ме карайте да правя ненужни проверки. Компромис N за, против, въздържали се, Приема се. Компромис О. Имаме две устни изменения. По първото устно изменение на социалистите. А, имам процедурен въпрос. Започнахме в, в, в три и половина заседание. Устното изменение бе внесено в 4 без четвърт. Не можем да гласуваме по него по този начин. Има две възражения срещу устното изменение. В такъв случай ще гласуваме второто устно изменение, внесено от зелените за, против, въздържали се, приема се. Сега целият компромис О, заедно с устното изменение за, против, въздържали се проверка. Гласуваме по компромис О с изменението на зелените, устното изменение на зелените. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 143-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 144-то за, против. Проверка по 144. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 145 за, против,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 Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т. За. не, на две части ще гласуваме. Първо по първата част. Без думите The Enforcement of. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против. Мисля, че ще трябва да проверим. Гласуваме е, електронно по втората част на компромис Т с думите The Enforcement of. Двама колеги още не са гласували. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втората част се отхвърля такъв случай стигаме до компромис У. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, против, въздържали се, приема се. Компромис W. За, против, въздържали се, приема се. 194 изменение за против, въздържали се. Проверка ще направим. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването и резултатът, изменението се отхвърля. Компромис Хикс за против въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 206 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. 217 изменение. Гласуваме го на две части. Първата част а, е цял параграф без думите end for fatigue. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част в такъв случай отпада, тъй като тя самостоятелно не може да съществува. Компромис АА. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ. За, против, въздържали се, приема се. 231 изменение за, против въздържали се. Проверка по 231. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 240 за, против въздържали се, приема се 241 за, против, въздържали се, приема се компромис АЦ с устно изменение от зелените. Първо гласуваме устното изменение за, против. Ще трябва да проверим. Гласувайте по устното изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме компромис АЦ без устното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 154, а 254 за, против. Проверка по 254. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис А е за против. Това беше АД, сега АЕ приема се компромис АФ за против, въздържали се, приема се. Компромис АЖ, за, против, въздържали се, приема се. Компромис АХ, за, против, въздържали се, приема се. Компромис АИ. разделно гласуване, което е поискал, са поискали от ЕКАРЕ първата част с думите призвава комисията за окончателно за намаляване на емисиите. Първата част е приета, втората част останалата, останалия параграф и тя се приема. Компромис А и Йо. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АК за, против, въздържали се, приема се, компромис, извинявайте, изменение 313 за, против, въздържали се, приема се, компромис АЛ за, против, въздържали се, приема се, изменение 322 за, против, въздържали се, приема се, компромис АМ за, против, въздържали се, приема се, Приема се. Изменение 332 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис АН за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 338 за. Против ще направим проверка по 338. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се компромис. А, О с устно изменение. Гласуваме първо устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Сега целият компромис, изменението за, против, въздържали се, приема се компромис АП. За, против, въздържали се, приема се. И сега а, становищата. Параграф първи. Проверка електронно. Три гласа още ни липсват. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втори параграф. Всичките тези са на комисията по заетостта. Трети параграф за. Против. Мисля, че се приема, но нека проверим. Гласувайте, моля. още двама, още един трябва да гласува. Прекратете, приема се. И параграф за, против, въздържали се, приема се. Пети за, против. Мисля, че се отхвърля. Шести, по шести няма да гласуваме, по седми гласуваме за против, въздържали се, приема се. Осми. Трябва да гласуваме само втората част. Втората част гласуваме. Гласувайте по втората част на 8 параграф на комисията. Приема се 9 параграф за против въздържали се. Приема се 10 проверка по девети, извинявайте. Видях го е, с плюса, той бил минус, казва председателят. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Десети. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсти. По втората част за, против. Да проверим по втората част на 11 ти параграф. Гласувайте, моля. Още 4 гласа ни липсват. Ако не щат да гласуват, е, прекратете гласуването и резултатът. Приема се. 12 параграф за. И то пак по втората част гласуваме. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим? Мисля, че беше също като предишният параграф, но ще проверим. Гласувайте, моля. Още петима имат да гласуват. Приема се. 14 параграф по първата част. За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 Прекратете гласуването. Още един имаше не гласувал, но въпреки това може да прекратим и приема се. 30, 30 параграф за, против, въздържали се, приема се. 31 параграф за, против, въздържали се. Проверка за 31. Гласувайте, моля. Още трима души има да гласуват. Така е добре. Приема се. С мнозинство от един глас. 31 за, против. Извинявайте, казва председателят. 31 вече гласувахме. 37 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против. Ще трябва да проверим. Гласувайте, моля, за 45 параграф. Прекратете гласуването. Приема се. 49 за. Против въздържали се. Приема се. Част от 50 за. Против въздържали се. Приема се. 53 за. Против мисля, че трябва да проверим. Гласувайте, моля, за 53 параграф. Прекратете. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка ли? Добре, по 54-ти гласуваме електронно. Прекратете гласуването. Прави сте, отхвърля се, тъй като гласовете са равни. За и против. 50 27 параграф, първото изречение. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. По 57. Моя е грешката, казва председателя. За. Против. А, е, сега вече гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Uh, Още четирима души трябва да гласуват. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. 58 и параграф за. Против. Ще проверим по, за 58. Гласувайте, моля.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 на комисията по бюджети. Трети параграф за против въздържали се приема се. Четвърти за против въздържали се приема се. Пет за против въздържали се приема се. Седми параграф за. Моля, дигайте ръка против. Проверяваме седми параграф мненията на комисията по бюджети. Гласувайте, моля. Още двама души има не гласували. Прекратете. И седми параграф се отхвърля. Сега стигаме до комисия ИМКО. 20 параграф за. Против въздържали се. Приема се. 22 за против възражение приема се. Сега МВ, първи параграф е, се приема, втори за против втори параграф на Комисията по въпроса на околната среда проверяваме. Гласувайте, моля. Втори параграф се отхвърля. Четвърти. We have, I have, the next is MV4, yes, correct. Четвърти параграф, казва председателя. So, MV4 in favor. Четвърти параграф за против. Проверяваме за четвърти. Гласувайте, моля. Още четирима не гласували има. Двама останаха. Прекратете. Отхвърля се. Шести. За. Шести параграф за, против. Проверяваме по шести параграф. Гласувайте, моля. Още трима не са гласували. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Девети параграф. За против. Проверяваме. Гласувайте, моля. Още трима не гласували, двама са, останаха. Прекратете гласуването. Отхвърля се десети параграф. За против. Изглежда, че се отхвърля по същия начин, но трябва да проверим. Гласувайте, моля. Прекратете. Отхвърля се. 11 параграф. За. Против проверка. 11 параграф. Гласувайте, моля. Още шестима не гласували. Прекратете. Отхвърля се с един глас. 12 параграф за. Направо да гласуваме електронно. Гласувайте, моля, за 12 параграф. Прекратете гласуването. Еднакъв брой гласове за и против. Отхвърля се. По а, първоначалния текст на параграф 37. За, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла А, не, а извинайте, компромис АК приема се 11-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АР за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АС за, против, въздържали се, приема се. Компромис АТ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АУ за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис АВ за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, W, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Х за, против, въздържали се. Проверка по компромиса Хикс. Гласувайте, моля. Още четирима, още двама, още един трябва да гласува. Да приключваме. Равен брой гласове отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се. Проверяваме резултата по изменение 37. Гласувайте, моля. Прекратете. Пак наравно гласове отхвърля се. 38 изменение. За. Против. Проверка по 38 изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис А, Y, за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла А. За, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла С. За, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбюла F за, против. Проверяваме F. Гласувайте, моля. Прекратете. Приема се точка от преамбюла Хаш, за, против, въздържали се, приема се. И точка от преамбюла и за, против, въздържали се, приема се. И от за, против, проверяваме точка от преамбюла и от гласувайте, моля. Прекратете гласуването. К. За. Против. Проверяваме от К. Гласувайте, моля. Прекратете. Отхвърля се. Оригиналният текст едно. За, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, изменели, на, за, против, въздържали се, отхвърля се. Това е по две. Оригиналният текст гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Три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 въздържали се, приема се. 8 оригиналния текст, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсе, за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто за, против, въздържали се, приема се. Четирнайсто за, за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. И пак на Комисия по детостта едно проверка, гласуваме електронно. Прекратете гласуването. Приема се. На имко пак едно. За против въздържали се. Приема се. Имко 2. За против въздържали се. Приема се. 3. За против въздържали се. Приема се. И сега гласуваме целият текст с предите изменения. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването и резултатът. Приема се с 20 гласа за и 18 гласа против, 15 въздържали се. Поздравление за докладчика. Exciting I would say. И сега след като приключихме с гласуването, може да минем към следващата точка от дневния ред, а тя е точка 7. Това са фондовете на паричния пазар. I would ask member, as you saw the vote. Както виждате, е, гласуването отне повече време, отколкото очаквахме, поради това, че трябваше много пъти да гласуваме електронно. И затова сега трябва да действаме по-бързичко. Е, по въпросите, по точките, които ни остават, за да може също така да имаме време и за обсъждане на годишния доклад относно данъчното облагане. Затова предлагам докладчика и докладчите в сянка да бъдат кратки. Първо ще дам думата на докладчика, колежката Нина Джил. Thank you, President. Uh... Благодаря, господин председател. Ако можете да запазите тишина, колеги. И така, това е първото законодателно предложение в рамките на дебата за паричния пазар. Във връзка с много международни аспекти, а именно, че паричните потоци бяха съпътствани с редица кризисни ситуации. Ето защо трябва да подобрим регулаторната рамка. Това се подсилва и от дискусията в Г20 и програмата им. И така, това предложение започна през септември миналата година, 2013. Комисията ЕКОН в предходния парламент разгледа темата, но не постигна политическо съгласие по различни причини. Ето защо отново се връща темата за обсъждане. Господин председател, бих искала да очертая накратко темите, които ще засегна. Какви са притесненията, какво представлява фондовете на паричния пазар и какъв е подхода. По отношение на фондовете на паричния пазар трябва да кажа, че те са много важен източник за краткосрочно финанси финансиране за финансови институции, предприятия и правителства. Представляват краткосрочни дългови ценни книжа, които пред предоставят висока степен на ликвидност, диверсификация, стабилна стойност, съчетание с основна, основ, основана на пазарна възвръщаемост. Също така те са една добра альтернатива на банковите инвестиции. Да задам контекста. В Европа има около 1000 милиор, милиарда евро от подобни дългове и те възлизат на 40% от тези, които са емитирани от Европейския банков сектор и повече от 20% от емитираните от банките и правителствата. Общата стоеност възлиза на 1 трилион евро фондовете възлизат на около 15% от фондовата индустрия в Европа. И така, фондовете на паричния пазар са свързани с допълнителна възможност както за дългосрочен план, така и в краткосрочен план и осигуряват висока възвръщаемост, висока ликвидност. Може би ви се струват сходни на банковите депозити, но са по-различни. Какви са притесненията на регулаторните органи? Имайки предвид характеристиките на тези фондове, трябва да кажем, че те са уязвими за инвеститорите. И това е систематичен характер – поради връзката с реалната економика, също така и ролята на фондовете в осигуряването на краткосрочните нужди на субектите. Използвайки парите в обращение, а също така и връзката с спонсорите. Кои са спонсорите? Това са големи банки, някои са прекалено големи за финансиране. Ето защо това води до потенциален риск и също така има и, и се отразява на дънакоплаците. Да, да Мудис прави анализ и, и сумата възлиза на 1,2 милиарда долара и с това се определят и кризисните аспекти. Повече от 200 хиляди от тези фондове са получили външна подкрепа за запазване на стоиността. В допълнение към Отеглянето има и друг аспект, а именно забавянето в работата на малките инвеститори, което е рисков фактор в сравнение с работата на инвеститорите, извършили ранно обратно изкупуване. Каква е нашата идея? Да се създадат общи стандарти, да се повиши ликвидността на фондовете и да се гарантира стабилността на тяхната структура. Въвеждането на уеднаквени правила това за гарантиране минимална стойност на ликвидните активи, предоставяне на допълнителна информация и за инвеститорите, а също така и установяването на общи правила, които да гарантират, че фондовете, които се инвестират, са насочени към високо качество и добре диверсифицирани активи. Тези мерки се предоставят за гарантиране на ликвидността на активите активите, а също така и да отговарят на концентрацията и ограниченията на емитента. Всичко това е насочено към създаването на ясни, прозрачни правила за работата на фондовете, където се инвестира. Това трябва да гарантира възстановяване на възприятието, че фондовете са взаимни фондове и а, не има необходимите буфери за а, непостоянния характер на цените. Нашата идея е да разгледаме предложението с оглед на развитията през последните месеци. На първо място реформите на механизма за стабилност, а също така и опциите представени от италянското предприятие председателство. Опитвам се да предоставя един отворен подход. Разговарях с редица заинтересовани страни, ще продължа дискусиите с тях и всъщност господин председател, водя бележки с, от разговорите си и съм готова наистина да работя за по-висока прозрачност. Първоначалният ми отговор на предложението на комисията е, че е добра изходна точка. Моето впечатление е, че голяма част от предложените разпоредби не са противоречиви в основни линии. Според мен политическата цел трябва да бъде да се преборим а с систематичния риск от отлива в фондовете, системата да бъде по-стабилна, по-прозрачна и по-високо ликвидна а по- също така да осигурим необходимите продукти за инвеститорите, банките и правителствата в краткосрочен план. Но също така не трябва да допускаме и прекомерната концентрация на пазара. Кои са най-противоречивите въпроси? А именно работата с два вида фондове Винавс и СИНАВС. Нека кажа накратко. Паричен пазар, който не се опитва да запази непроменената стойност на активите, има променлив характер. И а, стъпването на а, непостоянна нетна стойност, докато постоянната нетна стойност на активите гарантира, например, конкретни а, дялове, например от едно евро. По този начин обаче общата стойност може да флуктуира. Ето защо няма как да определим какъв ще бъде крайният дял. За да увеличим стабилността на тези фондове, комисията и други регулаторни и надзорни органи смятат, че систематичният риск, който трябва да се справим е да наложим капиталов буфер от 3% върху активите, които се управляват. Знам, че надълго и на широко се обсъжда този въпрос, но това е най-противоречивия аспект. Дали капиталният буфер трябва да бъде 3% или не? Има различни а, опции, които са на лице за подхода, който ще предприемем и аз бих искала да очертая четири основни аспекта. На първо място прилагане на предложението с някои изменения по отношение на капиталовия буфер, така както е предложен. Втория подход е да се преразгледа това дали система, която е базирана на ликвидни такси, е предпочитаната от сектора опция. Третата област, която ми се иска да анализирам е варирането на идеята за капиталовия буфер, създаването на европейска стойност на американската, която дава възможност за управление на ликвидните фондове. И на четвърто място италянското предложение, където се наблюдава една по-ниска стойност на променлива в нетната стойност на активите. Мисля, че приоритетът за това кой аспект ще се избере на базата на разговорите в нашата комисия и изслушвайки предложенията на експертите, и това не е изслушване, а кръгла маса по-скоро, трябва да ми позволи да, да гарантираме, че имаме една по-широка перспектива, така че тези фондове да допринасят за една по-добра економическа политика в Европа, да гарантираме едно ефективно решение. Трябва да призная, че съм леко разочарована към днешна дата, защото всички с които разговарях очертаха проблема, но не и решението. Ето защо според мен дискусията в кръгла маса е много важно защото по този начин всички ще можем да видим работещи решения, а не да се връщаме на предложението до там, докъдето сме били миналия път. Какъв е графика? Надявам се да разгледаме проекто доклада на 1-2 декември Срока за изменения е 11 декември. Разглеждането на измененията 21 януари, гласуване през февруари и през март в пленарна зала. Имаме възможност да разгледаме всички тези различни опции и наистина смятам, че ни колеги с радост ще дискутирам темата с тях, защото мисля, че сектора на фондовете на паричния пазар е много важен и моята преценка е, че ще остане такъв в бъдеще. Надявам се, че успях да спазя времето, което ми отредихте, за това си позволих и малко по-бързо да говоря. Благодаря. Thank you. Председателя, благодаря. Благодаря и на преводачите. Сега ще дам думата на докладчика в сянка от НП, господин Брайан Хайес. Благодаря, господин председател. Ще направя някои кратки коментари, ако ми позволите. Съгласен съм с открития подход предприят от докладчика по това важно досие, госпожа Гил, и трябва да отбележа, че този подход е изключително важен, защото разглеждайки това досие, независимо, че през последния мандат на парламента обсъждахме тази тема, всички настояват за компромис, решение и това е много важно не само с оглед на сектора, но и финансовото функциониране на Европейския съюз. По време на предходния мандат на парламента, както и колегата Гил каза, много беше направено по това досие. И наистина темата беше много щекотлива по тази, по тази тема и беше важно да не се претупва гласуването, защото имаше много въпроси, които трябваше да се доизяснят и доразискват. Целта на е, това предложение на комисията е достойно за възхищение и ние приветстваме този подход за минимизиране на рисковете, систематичните рискове с оглед на европейската економика. Но мисля, че подходът трябва да бъде пропорционален, така че да няма вредни влияния върху европейския пазар. Съгласен съм с казаното от докладчика по това, че е необходимо постигането на уравновесен подход и трябва да бъдем възможно най-открити, а именно да изслушаме а, мнението на всички заинтересовани страни за ефекта на това предложение по всички страни в пазара. Предложението се фокусира върху различни области – диверсифициране на активи, политика за инвестиране, познаване на инвеститорите, управление на ликви... ликвидност, надзор и така нататък. Притесняваме този таван от 3% за нетната стойност на активите, защото това ще се отрази сериозно на ликвидността в Европа и по този начин пазарът няма да бъде толкова атрактивен в международен план. Няма как да се работи економически, ако запазим нетната стойност на активите с буфер и, и таван от 3%. Това е важна стойност за инвеститори като корпорации, пенсионни фондове, власти, благотворителни дружества и така нататък. на техен приоритет е, е ликвидността, състо, състоятелността и, и извършване на съответната дейност. Ето защо трябва да имат тези инструменти за боравене с парични наличности с достатъчно висока ликвидност. Ето защо трябва да помислим каква трябва да бъде постоянната нетна стойност на активите. И това трябва, трябва да се преразгледа. В Съединените щати, както посочи и докладчика, се взе решение през юли да се увеличи този буфер. Комисар Галахър заяви, че този таван няма как да бъде економически рентабилен, рентабилен на такова ниво. Ето защо трябва да се помисли за един необходим един подход, който трябва да се вземе предвид защита на инвеститорите и на пазарите. Идеята за изслушване, а не за кръгла маса, както беше предложено, ще даде възможност на сектора на заинтересованите страни да се запознаят с една идея, която приветствам и насърчавам комисията да следва. Трябва да насърчим обсъждане по това предложение и възможните последици от неговото прилагане. Мисля, че трябва също така да изслушаме и представителите на Европейския економически и социален комитет, за да вземем решение. Знам, че има големи разлики между сектора в Съединените щати и в Европейския съюз, но трябва да отбележим, че по мнението на ЕЦБ по предложението буферът не трябва да отчита рисковия профил чрез подсилване на въздействието и по този начин да се стигне до нежелани последици на пазара. Радвам се, че комисията посочва, че постоянната нетна стойност на активите има важна роля в цялостната економика, но предлож... предложения буфер може да има много трагичен а, резултат върху общото функциониране на пазара. Ето защо си мисля, че трябва да работим заедно, така че да намерим едно прагматично решение. Очаквам с нетърпение да работя с докладчика и докладчиците в сянка през следващите седмици и месеци за постигане на компромис. По този начин ще можем да продължим работата по отношение на постоянната нетна стойност на активите и нетната стойност на активите като цяло. Благодаря. Благодаря. Докладчик в сянка господин Сият Камал от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Позволете ми да от се съглася с казаното от Брайан, а именно, че трябва да следваме един прозрачен и открит подход. До 2009 година работех с него по подобни теми, така че очаквам наистина да продължим в този дух на, на работа. И през последния мандат на парламента също работих по тази теми. Ето защо ще отбележа, че тези теми са много противоречиви и те ще се появят в работата и на настоящия парламент. Но не трябва да преоткриваме топлата вода, разбира се трябва да постигнем компромиси, компромис по тези въпроси. И основният въпрос е наистина този, който вече беше очертан, именно буфера за постоянната нетна стойност на активите. Защото или нещо ще се постигне, или нещо няма да сработи на практика. Този прак от 3% не мисля, че ще сработи на практика. Този таван от 3% не е економически постижим и не е необходим, защото маржовете са толкова малки е, и по този начин малките буфери ще предотвратях тяхното предлагане. През последния мандат разгледахме различни, е, други различни опции. Надявам се, че ще можем да разгледаме тези различни опции в хода на кръглата маса, предложен от е, колегата трябва да отбележим, че с оглед на постоянната нетна стойност на активите се наблюдаваха проблеми не само в фондовете в долари, но също така и в евро. Това не се дължеше на структурното естество, но също така и в какво се инвестират. Защото ако разгледаме през последните няколко години нетната стойност на активите, ще видим, че има подобрение. Ето защо, ако говорим, че едните са обвързани с по-нисък риск, а другите с по-висок риск, няма да можем да предложим някакъв подход за намиране на решение. И дори и доклада на комисията по тази тема го отбележи. И в Германия трябваше също така да се предостави такъв план, за да се изготви план за справяне с риска. Въпросът е какво трябва да се направи в този сектор на фондовете на паричния пазар. Не каква е структурата на самите фондове, а в какво се инвестира. Ето защо трябва да имаме възможност за по-стабилни изисквания за ликвидност и диверсификация. Това чухме и от докладчика, и от докладчиците в Сянка, където ще се търси наистина такъв подход. И винаги стои това изкушение да се прави сравнение между различните валути. Но това, което беше направено в Съединените щати, е, че този пазар е от дребни, се разпределя между дребните на дребно, а в Европейския съюз по-големи инвеститори. Но какво се случи, ако разгледаме постоянната нетна стойност на активите? На къде се насочват тези стойности. Те се насочват към банковия сектор. ЕЦБ може би е, подкрепя тази идея, но трябва да помислим и за систематичната концентрация. Но трябва да помислим и за диверсификацията в банковия сектор, така че да намалим а, е, а, е, риска и да се справим с нестабилната ситуация. И трябва да бъдем наясно, че не сме разрешили основния проблем, финансирането на банките с пари на дънекоплаците. Ето защо наистина трябва да бъдем много внимателни в подхода си. Така че като цяло оценявам подхода на докладчика, съгласен съм с голяма част от коментарите на господин Хейс и очаквам с нетърпение да работя с докладчика и останалите докладчици в сянка по възможно най-прозрачен начин. Благодаря. Thank you. Now for the... Благодаря. Петър Яцек от името на Алде. Благодаря, господин председател. А, докладчика говореше за открит подход. И аз искам да ви уверя, че аз съм в, в, в полза на същия подход. Срещал съм се с редица от представители на заинтересованите страни и трябва да кажа, че дивергентни, раз, разхождат се мненията по тези въпроси. Дали да забраним а, буферите е, с е, нетна стойност на активите е, или да а има, а има някои, които пък искат съвсем друго. Но полека, лека, като а, търсих пътя си в джун, тази джунгла, а, стигнах до идеята за кръглата маса, защото би било много интересно всички тези мнения да се сблъскат, да може да се види какви са данните и а, а, трябва да кажа, че очаквам подобна среща с голямо нетърпение и ще сътруднича по работата по това досие. Благодаря сега от името господин Демази и господин Вегас от ГУЕ. Аз ще бъда кратък. Сега тук става дума за нещо като алхимия. И всъщност стигаме до същината на въпроса. Въпросът, който изобщо предизвика финансовата криза и породи е, отрицателните последствия за реалната економика. Е, в днешни времена все повече знаем какво може да се купува и какво може да се продава. Ето защо трябва да се констатира, че тази част на пазара, финансовия пазар, не работи добре. Именно поради тази причина ние сме принудени днес да се занимаваме с този въпрос. Защото наша задача е да допринесем за решаването на онези проблеми на пазара, които доведоха до кризата. Естествено, че и ние сме готови да дадем своя принос за повече прозрачност на този пазар. Също така под подкрепяме идеята за стабилизиране на този краткосрочен пазар, който ще даде повече гаранции на малките вложители. Но в хода на дискусията трябва да се говори непременно за публичния контрол над финансовия сектор като цяло, защото иначе всичките ни дебати няма да имат смисъл. Благодаря. Ева Жоли от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да, да кажа, че аз започнах да работя заедно с докладчика и докладчиката в сянка по това важно досие, за да може по-добре да се регулират фондовете на паричния пазар. А, а, а, Британската банка и Международния валутен фонд съответно показ, говоря за, че съществува голям риск за дестабилизиране на финансовата система. Нашата цел е да елиминираме системните рискове и да прилагаме по срок и последователен начин едни и същи практики, едни и същи услуги, едни и същи начин на регулиране. Сейд Ел Кадруи, докладчик по време на предишния мандат, свърши много работа. Смятам, че можем да продължим работата по подобен начин. Главният приоритет, преди всичко е да имаме една, приемаме фаза на преход. Защото а, а, постоянните, не, постоянната нетна стойност на активите е много важен елемент, който може да заплаши да сръши целият пазар. По тази причина, когато става дума за конверсията на буферите с постоянна нетна стойност в буфери с променлива нетна стойност, е въпрос, към който трябва внимателно да се обсъди. Също така, трябва пряко, никой да не може пряко или непряко да се възползва а, и да печели от това. По време на прехода също така ни е необходим контрацикличен а, буфер, тъй като а, буферите с постоянна нетна стойност на активите са много силно проциклични. Искаме също така а, а, фондовете а, на паричния пазар а, а, да участват в рамките на директивата за възстановяването и оздравяването на банковите институции. В никакъв случай не трябва да се допуска а, финансовите а, а, финансовите обежища да се използват за печалби на европейският финансов пазар. Абсолютно необходимо е да ограничим до максимум експозицията на фондовете на паричния пазар на продажби по взаимно споразумение. Трябва да се не се да, забравя, че и в, а, а, а, МВФ на практика е банка. И там е необходима същата прозрачност, прозрачност, която трябва да бъде по-голяма, включително и в действията на тези институции в Съединените щати. Абсолютно съм съгласна с идеята, че трябва да се организира кръгла маса, на която да обсъдим всички тези проблеми. Благодаря, господин председател. А сега от името на групата Европа за свобода и демокрация, господин Вулф. Фондовете на паричния пазар са много важни за възстановяването на растежа в Европейския съюз. Тяхното значение е огромно. Те 23% от кратките дългове, дългови емисии а, значи предлага се тук законодателство. А, на всички случаи не трябва то да създава проблеми. Проблеми. А, защото дерегулирането ще засегне онези, които работят в Европа, но вероятно клиентите им са извън Европа. като че ли това не, не играе роля за... В, в, не се взема предвид в обсъждането, което водим тук. Увеличените капиталови разходи също трябва да се вземат предвид. Защото това са неща, които е, трябва да вземат предвид. Трябва да видим кои са крайните ползватели – защото в момента повечето от тези, които работят в този отрасъл, работят с марш на печалбата 2 3% или 3%. Значението е, че въпросът е, че ако се въведат съответни такива капиталови изисквания, за които става дума, този марш на печалбата ще бъде унищожен. И това ще увреди нашия бизнес, нашите корпоративни клиенти, включително, включително и а, благотворителни организации. А, значи тук става дума не само за оперативни разходи, а, за, а, за капиталови разходи. А, е, и ролята в случая на правителството е много, на управлението е много по-голяма. Защото във време, когато ние разглеждаме възможностите да увеличим кредитирането, да поощрим кредитирането, не е ли абсолютна глупост да започнем да затягаме правилата на паричния пазар. Трябва да бъдем много внимателни как ще се отрази всичко това на конкуренцията в световен мащаб защото това, което се предлага, така както аз го виждам, няма да има положителен ефект. И именно тук се крие голямата трудност, как да намерим решение на всичко това. А, защото а, бедата е, че именно а, някой казва, че тези фондове са, са били виновни за кризата. Не е така. Те не работят с а, клиенти на дребно, съвсем те не са виновни за а, кризата в финансовия а, сектор въпросът, по който трябва да бъдем много внимателни, е да не, в никакъв случай не трябва да убиваме е, гъската, която с нас е златни яйца. Е, като е, свръхрегулираме тези тези организации и тези фондове, които а, е, разглеждаме като вредни а, е, а, е, по примера на Съединените щати, но там условията са съвсем различни. А, благодаря сега съвсем накратко, за кратко ще дам думата на докладчика. Благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхните е, коментари. С нетърпение очаквам да работим заедно. Само две неща искам да кажа във връзка с кръглата маса, която се предлага. Мисля, че е особено важно а, а, а, във връзка с това, което споменах Брайан Хейтс. Бих предложила на секретарята да организираме видеоконференция с всички докладчици в Сянка. И надявам се, че това ще може да стане някъде преди 20 ноември. По въпроса повдигнат от Сейд Комал. А, а, трудно ми е а, а, да, нам, да видя къде са тези корпоративни инвеститори, а, а, а, кои са тези а, а, кои са тези лица? Ако вие ми посочите реални, конкретни лица, които извършват този вид инвестиране, ще ви бъда много благодарна. Е, добре е да водим така грамотна дискусия. На няколко пъти подчертавах, че особено важно е отношението на фондовете на паричния пазар към подобни корпоративни лица. Някои други колеги е, говориха в доста големи подробности по темата. Е, особено е, от страна на зелените. И аз съм готова да обсъдим предложените от вас идеи. Но както казах е, в момента, е, се опитвам е, да анализирам няколкото възможности, които са предложени и когато организираме кръглата маса, ще имаме възможност да ги обсъдим. Благодаря на всички за коментарите и очаквам да работим заедно плодотворно. Благодаря, Нина. Ще ви напомня графикът разглеждане на доклада 1-2 декември, срок е, за измененията 11 декември, разглеждане на измененията 21 януари, гласуване в ЕКОН 23 или 24 февруари и гласуване в пленарна зала на 2 март. Благодаря и сега минаваме към последната точка от нашия дневен ред, годишния доклад относно данъчното облагане и веднага ще дам думата на докладчика Ева Кайли от групата на социалистите и демократите. Благодаря. А, радвам се, че ще имаме възможност за първи обмен на мнения по годишния доклад относно данъчното облагане. Макар, че политическите групи имат различни позиции по въпроса за данъчното облагане, Надявам се, че повечето от нас са съгласни, че ще можем да вървим напред по-бързо и по-ефективно и резултатите ще бъдат а, а, а, а, а, много по-добри, като имаме предвид амбициите на Пьер Московиси и на, на, на пред новата комисия по отношение на данъчното облагане. Предлагат се стъпки за прилагане на една по-последователна, интегрирана и социална данъчна политика, която също така не вреди на бизнеса. Става, не става дума за, за стрикна монетарна политика, парична политика, която не е особено била успешна до сега. Необходима е подобна политика да бъде съпъсвана от значителни фискални а, а, фискални а, изменения. Не може да пренебрем факта за съпротивата срещу промяната, която все още е факт. А, ако не за мнозинство, поне за мълцинството от заинтересованите страни. Не може подобен фискален подход да бъде прилаган без цялостна данъчна политика, която трябва да бъде справедлива, да поощрява растежа и да защитава основните приходи, предприемачеството. Това предполага данъчен режим, който защитава слабите, уязвимите, дребните собственици и който е, изисква големите собственици и големите корпорации да бъдат е, облагани да бъдат облагани справедливо. Също така наш приоритет трябва да бъде контролът върху многонационалните е, компании, които се опитват да избегнат данъчно облагане. Като оставям на страна техническите въпроси, става дума за етични принципи на общото данъчно облагане, по които смятам всички сме съгласни. За жалост, има също така е, е редица въпроси, които все още е, не са решени в нашите данъчни доклади. Трябва да продължим да работим по тях. Такива са, например, данъчните измами, избягването също така на данъчното облагане, агресивното а, избягване на данъчното облагане, данъчните обежища, които все още съществуват и в Европа. А, това трябва да бъде един от важните елементи на тази годишния доклад за данъчното облагане. Необходим е значителен напредък и по други важни въпроси по които вече се работи, като например данъкът върху финансовите транзакции, консолидирана основа за корпоративно данъчно облагане, автоматично ден обмен на информации, докладване страна по страна, а също така и банковата, просто е за банковата тайна. Това е само списък така ориентировачен списък. По този, тези въпроси са работили колегите по време на предишният мандат. Трябва да обсъдим всички тези въпроси колкото може по-прагматично, за, за да стигнем до плодотворни решения и общи решения. Интересуваме какво колегите мислят за най-важното в подобен доклад. Искам да напомня на всички неудобството изказване на Пьер Московиси, че може би сега това е последната възможност на Европа да реши а, тези проблеми. Това не бива да се забравя. А, ще говоря кратко, защото знам, че нямаме много време, а ще имаме и достатъчно време да обсъждаме тези въпроси в бъдещето. Благодаря. Благодаря. Сега Димитри Столоян от НЕП. Благодаря, господин председател. В този годишен доклад относно фискалната политика на страните членки има няколко много важни пункта. Искам да поставя ударението преди всичко върху сегашното състояние на нещата – какво можем да установим в резултат на анализа на сега съществуващото положение? А, примерно по отношение на избягването на данъчното облагане или пък на, на агресивното планир, данъчно планиране. А, а, е, е, трябва да видим как реагират страните членки на препоръките на Европейската комисия за това какво трябва да се промени в данъчната политика. Например, да се намали данъчното бреме, а, а, което понасят производителите и онези, които печелят от труда си. За жалост, А ние а, се надяваме, че утре а, финансовите министри ще постигнат най-накрая споразумение по автоматичният обмен на информация между страните членки. Надяваме се също така, че тази този автоматичен обмен на информация ще доведе до сериозно подобраване на състоянието на нещата. Но трябва да кажа, че а, нещата върват трудно не напредваме бързо и страните членки а, като че не им се искат да вървят а, бързо по този път. А, например, в Швейцария има само две двустранни споразумения а, по отношение на обмената на информация. А, а, информация относно а, физически лица и предприятия, които имат а, сметки в швейцарски банки но в големите страни, Франция, Италия, Испания, все още няма двустранни споразумения с Швейцария по този въпрос. И смятам, че това е абсолютно неприемливо. Абсолютно неприемливо е да а, а, а, се търпи подобно състояние на нещата, като се имат предвид, а, а, че трябва колкото може по-активно да се борим с избягването на данчното облагане. Тоест, необходимо е а, да се върви напред по-бързо. И когато става дума за стратегиите за избягване на данъчното облагане, е необходимо също да се направи повече. Има вече известен напредък, постигнато е немалко в рамките на ОИСР. Защото положението е доста сериозно. Няма да ви давам пример с моята собствена страна, Румъния, където има предприятия, създадени от многонационалните компании. Тези предприятия всяка година е, са в, на загуба, но продължават да работят без да е, обяват фалит. Защо според вас е така? Разбира се, защото, както е добре известно тези многонационални предприятия, действат в тези страни, където а, печелят, където плащат данъци и избират къде им е най-изгодно да правят това. И според мен Европейският парламент трябва много ясно и категорично да подкрепи развитите страни, които искат от 2015 година да задължават предприятията и търговските дружества да представят своите, а, а, своите финансови а, отчети и данъците, които плащат другаде от игла до конец. А с това ще приключа. Благодаря. А сега сам Патеро от името на Екаре. Благодаря, господин председател. Само няколко кратки забележки. Какво искаме да бъде включено в този доклад? Три главни теми връзка с данъчното облагане. Първо, да се подчертае, че данъчното облагане преди всичко е, е в правомощията на националните органи и въпрос на национална юрисдикция. Второ, че приветстваме координацията и сътрудничество, когато тя е в полза на данъчните, борбата с данъчните измами и избягането на данъчното облагане. Трето, след като данъчното облагане е в рамките на националните правомощия, необходимо е да споделяме информация в цяла Европа, информация за най-добрите практики и страните, ако искат да обменят тази информация. Това е всичко, което искам да кажа за момента. Очаквам да работя а, заедно с докладчика по тези въпроси. Благодаря сега от името на Алдек Фуден Фуденхойзен. Благодаря, господин председател. И аз ще бъда кратка. За АЛДЕ борбата с избазването на данъчното облагане, данъчните измами и данъчните обежища е изключително важен въпрос. Трябва да бъдат поставени при еднакви условия всички а, е, страни. Не става дума само да спазваме буквата на закона, но и неговия дух. В интерес на гражданите и цените членки а, е, а, е, да, не могат да се облагодетелстват някои от данъчната система а, за сметка на всички ни. Необходими са по-добри данъчни практики на данъчното облагане, за да може многонационалните компании да плащат данъците си също така, както го правят гражданите и малките и средни предприятия. Искаме да няма изкривяване в е, е, конкуренцията, а също така поощряване на растежа чрез е, фискалната политика. Данъчната данъчното законодателство трябва да бъде прозрачно и последователно. Не трябва да има конкуренция в данъците между страните, данъчното облагане между страните. Предпочитаме по-низки данъци и в никакъв случай не трябва да се прехвърлят данъците от а, а, продуктивната сфера а, към потреблението. Очаквам да работя в тясно сътрудничество с докладчика и с всички останали докладчици в сянка. Предстои ни много работа. Благодаря. Благодаря. А сега от името на ГУ, ГУ е господин Вегас. Тази дискусия трябва да се води на базата на конкретната действителност, която наблюдаваме днес. Да, има различни мерки за економии, за консолидиране на бюджетите, обаче страдащите от всички мерки винаги са работниците. Най-лесното е да се вдигат данъци данъка върху работната заплата, ДДС и така нататък. Не бива да забравяме обаче действителността, защото мерките за економии тежат преди всичко на гърбовете на работниците и освен това излъчват сигнал за модела на Европейския съюз, Европейския съюз, който има своите приоритети като либерализация и свободно движение на капитали нещо, което поражда образуването на различни системи, а тези системи пък доведоха до измами и укриване на данъци. Ето това трябва да е отправната точка за тази дискусия. Впрочем, съгласен съм с всичко, което беше казано до сега. Но това, което чуваме през последните седмици, просто не може да се формулира с красиви думи. Време е да действаме, да престанем да говорим. С либерализацията на капиталовия пазар постепенно се превърна в чудовище. Сега вече е време да разгледаме начините за борба срещу измамите, срещу данъчните оазици, които не са само в Тихия океан и, океан и на екзотичните острови. Има ги и тук в сърцето на Европа, така че трябва да говорим за това, трябва да говорим и за банковия пазар. Важно за нас е да се прилага принципът на екологичния данък. Това е един данък, който интернализира една негативна външна изява. Важното е да коригираме не само тези негативни изяви, а и да постигаме справедливо разпределение на данъците. Днес бяха повдигнати най-различни въпроси и това е добре, но стига сме говорили, трябва да действа. Благодаря. На... Сега за зелените господин Ката. Сега Ката. За мен една от най-положителните е, страни на изслушването на господин Московиси беше неговото изявление за нуждата от по-добро регулиране на данъчното облагане. И смятам, че всички в комисията са съгласни, че това е приоритет. Въпрос, по който трябва да се предприемат по-решителни крачки през едните години. За зелените данъците са част от цивилизованото общество и и трябва да се отървем от идеята, че е много хубаво да не плащаме данъци. Необходимо е ясна подкрепа да окажем на, данък, на данъка върху финансовите транзакции и средствата, които ще бъдат събрани, ще бъдат използвани за борба с промените в климата и други полезни цели. Това е, е, облагането на финансовите транзакции е, ще помогне за увеличаване на стабилността на търговията, на финансовите пазари, а също така ще направите средства, ще могат да се използват за полезни цели, които споменах. Аз съм от страна, в която не се подкрепя и не се прилага подобен, подобен данък. Искам ми се той да бъде прият в целия Европейския съюз. Надявам се, че може да се споразумеем по тези въпроси. И е, трябва да кажа, че като зелени а, ние а, настояваме а, корпорациите да не могат да търсят къде да се установят, защото там данъка е най-нисък. Необходимо е последователност и стабилност, както за търговските дружества, така и за гражданите. Ще продължим да следим работата на Генералната дирекция която е, работи по въпроса за данъците. Ставаше дума и за е, Ирландия, и за Холандия, и за Гибралтар, и другаде. Трябва да продължим е, да се борим с отделните сделки, данъчни сделки между страни членки, които подкопават общата ни, общите ни интереси по време на преговорите в Париж за околната среда трябва да обърнем внимание върху ролята на данъците, особено данъка върху въглеродните емисии. Когато става дума за отделните данъци, ще настояваме за прилагането на автоматичният обмен на информация, така както беше предложен от Европейската комисия. Смятаме, че обменът на информация по искане, така както се прилага в Люксембург и другаде, не е ефективен. Ще продължим да работим с докладчика и с останалите докладчици в сянка в интерес на гражданите за ефективно работещ финансов пазар. А сега от няма желаеш да се изкаже от Европа за свобода и демократия. Давам думата на докладчика за заключителни бележки. Докладчика. Благодаря за всички изказвания, на всички, които участваха в тази дискусия. През едните месеци ще продължим да работим заедно. Надявам се по-плодотворно, отколкото до сега, защото въпросът е много важен. Всички чакат с нетърпение този доклад. Необходима ни нова политика, която да бъде предложена от Европейския парламент. Благодаря ви. Най-скоро време ще продължим този разговор. И приключихме, приключихме работа за, за днес. Аз искам да взема думата по точка разни. А, а, а, ако знаете какви са правилата за спонтанните изказвания, позволява се, ако има време, но ние пресрочихме времето, така че нямаме време за изказвания а, от тук нататък. The of, the of... Благодаря. С това приключваме нашето днешно заседание на комисията по економически и парични въпроси. Ще имаме подготвително заседание по стрес-тестовете и преглед на политиката. Ще имаме външни лектори, заседание, което ще започне след няколко минути. Sorry, sorry.